Colleagues, if um, everyone is ready, we can... Колеги, ако всички са готови, предлагам да започваме с малкото закъснение, което вече имаме. Съжалявам за това закъснение. Закъсняхме с заседанието на координаторите, което беше преди това. Продължаваме с точка 23, представяне на доклад от изпълнителния директор на Frontex Фабрис Люжери. Това е годишен доклад, който се изготвя относно практическото прилагане на регламента Frontex. Така че бих дал думата сега веднага на господин а, Жери. Той ще го представи в рамките на 5-6 минути, за да има повече време за въпроси и отговори по доклада. Очевидно е, че Frontex играе изключително важна роля при сегашната криза и сигурно ще имате доста въпроси. Моля да поставите техническите, бюджетни въпроси, които са от интерес за нашата комисия след представенето на доклада. Господин Люжери, благодаря, че сте тук. Давам ви думата да представите доклада за Фронтекс. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, този доклад беше представен от Frontex по прилагането на регламент 656 от 2014 година. Това е доклад за морските операции, координирани от Frontex. Докладът беше разпространен в парламента, затова аз няма да навлизам в детайли. Най-напред искам да кажа, че прилагането на регламента бе възможност за Фронтекс да обучи хора, гранични служители, както и да оптимизира процедурите. Така че Общата оценка е много положителна. Ако се запознаете с доклада, ще видите, че той е структуриран в три части. Първата описва измененията, които са въведени към оперативните планове, за да може да се приведат в съответствие с новия регламент, прият през 2014 година. Втората част описва процедурите на Frontex, както и е потока на информация и както и по какъв начин Frontex може да предприеме стъпки, за да подобри спазването на основните права при осъществяване на морски операции. Дават се и конкретни примери в доклада за всяка съвместна операция, за да можете да видите по какъв начин регламентът е прилаган. В третата част на доклада се прави обща оценка на ефекта от този регламент по отношение на съвместните операции по защита на морските граници и по какъв начин в бъдеще може да се подобри прилагането на регламента. Искам сега да премина към основните заключения, които са застъпени в доклада. Този нов регламент ни дава възможност по-добре да се защитават и насърчава спазването на основните права, дава възможност да се определят по-ясни, по-подробни правила по този толкова важен въпрос, особено по морските граници. Фактът, че приемащата държава на съвместни операции поема отговорността за обработката на лицата, които са задържани на нейна територия, което е конструктивен подход. Е, това отчита и трудностите, когато трябва да се работи с смесени потоци и при спазване на принципа на забрана за връщане. На по-оперативно равнище регламентът допринася за изясняването на ролите на на националните служители, на координаторите на Фронтекс, на Международния координационен сектор, център, както и да се изяснят различните информационни потоци между заинтересованите лица на оперативно равнище при случаи на откриване, на задържане, както и на спасителни операции съвместни операции на Frontex преминаха, преминават в някои случаи от операции по наблюдение на границите към операции на издирване и спасяване. Разбира се, има възможности за подобряване, що се отнася до трети държави. За сега в периодът, който е визиран в доклада, не е констатиран случай на сваляне на мигранти в трети страни. Въпреки, че в някои оперативни планове има предвидена разпоредба, която предвижда евентуално сваляне на, отборда, особено операцията Посейдон. В този случай третата държава беше Турция. Има случаи в Испания, в този случай третата държава беше Марокко. Въпреки, че не сме имали случаи на а, сваляне на мигранти в трети страни, от гледна точка на Фронтекс е, има потребност, а, както и възможности за подобряване на състоянието. Това е свързано с а, изискванията към приемащите държави членки. Фронтекс организира обучение за гранични служители и прилагането на регламента ни даде в този смисъл добра възможност да обучим и да усъвременим познанията на граничните служители в областта на морското право, на операции по издирване и спасяване, както и да получат е, някои е, повече, повече познания в областта на спазването на основните права. Да се запознаят с различни нормативни документи, които се прилагат е, при морски операции. Благодаря ви за вниманието, което ми отделихте. Благодаря ви, господин Люжри. Вие винаги ни давате много а, кратки и ясни доклади. Точка 23 и 24 предвиждат обмен на мнение с парламента по регламента за Фронтекс, както и за сътрудничеството с трети страни. Какво се предвижда в този смисъл? Това, това беше основанието, на което ви, ви поканихме след решение на координаторите. И предлагам вместо да направим изкуствено разделение между 23 и 24 точка, да ви дам възможност да продължите. Разполагаме с достатъчно време, за да получим детайлни въпроси от колегите, които са следили спазването на регламента за Фронтекс и бюджета за дейностите на Фронтекс. За разлика от друг път, сега разполагаме с време. За това ще вземем заедно точки 23 и 24. И след това ще имате възможност да поставите въпроси. Този път не сме притеснени от времето. Um, uh, господин Куелю има първия въпрос. Благодаря ви, господин е, Лежери, за това, което казахте. Беше прият е, регламента миналата година и още тогава Европа изпитваше сериозни трудности отличие от днес. Сега много хора търсят обежище, умират в Средиземно море, опитвайки се да стигнат крайбрежието на Европа. Освен това, както вие казахте, нямаше ясни обвързващи общностни правила, свързани с операции по издирване и спасяване по море. Също и засилването на прилагането на принципа на забрана за връщане да няма отблъскване в международни води, като се гарантира същевременно сигурността на нашите граници. Док, като докладчик по това доси аз считам, че стигнахме до добър компромис и създадохме една по-добра правна рамка. Съгласно представения доклад, регламентът изглежда е изпълнил целта си. Приветствам това, което казахте и ви поздравявам за полаганите усилия. Ние не успяхме обаче да решим кризата, нито пък да намалим броя на жертвите в Средземно море. 34 души, включително 4 бебета и 11 деца се удавиха само вчера и близо 200 хиляди... 000... Не, Хиляди души са се удавили в Средземно море само за първата половина на тази година. И така имам няколко въпроса. Първо, считате ли, че фактът, че държавите членки не са обвързани от тези регламенти, създава някакви проблеми? Съгласен ли сте, че Фронтекс не разполагаше с оперативните инструменти, които да му сполят изпълнението на регламента. На трето място съгласен ли сте, че независимо от обещания за повече оборудвани и човешки ресурси, държавите членки не са изпълнили обещанията си? Колко от това, което беше обещано от държавите членки за Трайтън, беше осигурено на практика? И четвъртия ми последен въпрос. Съгласен ли сте, че независимо от по-добрата координация, държавите все още се опитват да избягват отговорност, когато става дума за издирване и спасяване. Благодаря ви. Благодаря ви, Коелю. Вие зададохте наистина сериозния въпрос, който иска да поставя и аз за това дали държавите членки са отпуснали ресурсите, които са обещали. Така че аз ще зачекна името си от списъка на желащите да се изкажат. Господин Радев е следващият. Председател, уважаеми господин директор, в плана за действие относно връщането на неуспешни кандидати за международна закрила, прият миналата седмица от Европейската комисия, се споменава, че ролята на Фронтекс ще бъде засилена в това отношение. Фронтекс ще получи правомощията да организира, а не само да подпомага операции по връщане на мигранти в родните им страни. Ще бъде създаден специален отдел в агенцията, който ще се занимава с тази дейност, както и специализирани оперативни екипи. В този ред на мисли, кога най-рано смятате, че Фронтекс може да започне да извършва такива операции по връщане на мигранти? Какви са предизвикателствата, пред които ще се сблъска агенцията в осъществяването на тези дейности? В конкретния случай на моята страна България, която изпитва силен миграционен натиск, бих искал да попитам до каква степен подпомагате българските власти по отношение на връщането на неуспешни кандидати за убежище в техните родни страни или към страните, през които са преминали, преди да достигнат България. По-конкретно, подпомагате ли България за прилагане на споразуменията за реадмисия с Турция и Алжир и връщането на нелегални иммигранти в тези две страни. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Next is Mrs. Spinelli, Barbara. Госпожа Спинели, Барбара Спинели. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на господин Люжри за, за информацията, която сподели с нас. Два въпроса имам. Първо, как обяснявате намаляването в обема на ресурсите, които се предвиждат? Положението, на което станахме свидетели през август и юли в, в, в Средиземно море италианската брегова охрана се наложи да, да прибегне до, до помощта на, на, на военни ресурси. През юли и август бяха предоставени ресурси и от страна на Ирландия. Ирландските гранични органи. Втория ми въпрос е свързан с, с средствата, които се осигуряват от държавите членки. Е, това, което каза господин Коелио, бих искала да, да задълбоча малко. По какъв начин Frontex е, смята да използва средствата, които са получени от април месец насам, за, за дейностите си, които извършва в е, Централно-средиземноморската част? Колко ресурси и какви ресурси ще се използват за, за издирване и спасяване? А, какви ресурси ще отидат, какви средства ще отидат за създаването на горещи точки? И за връщането на, на, на неуспешни кандидати. Благодаря. Ска Келер. Благодаря. Благодаря ви за изложението. Няколко въпроса имам и аз, свързани с, с пристигането в трети страни. Доколкото разбирам, всичките дейности са ви в, в, в един пакет мерки. Споменавате в изложението си, в доклада си, че има, има какво да се желая по отношение на, на, на това, което става в трети страни, оценките там, какви са точно проблемите, искам да попитам, за кои страни става въпрос, а понеже също се казва, че няма е, пристигане и разтоварване на, на плавателни сърва в трети страни. За какво става дума тогава? После пак е, сътрудничеството с трети страни, понеже и това беше точка от дневния ни ред. Ако може да ни запознаете с е, това какво правите напоследък в това отношение, има ли нещо ново? Има ли някакви нови видове сътрудничество, най-вече с Турция, например, и най-вече с е, издирването и спасителните дейности. Точно каква е вашата роля в тия операции? доколко се, разгранича, се различават и се припокриват вашите дейности с тези на, на, на граничната полиция, на, на органите за граничен контрол? Какво правите, за да се предотврати това, което стана в, ставаше в Лампедуза? Или поне какви полуки сте извлекли от това при участието си там? Благодаря. Председателя, благодаря. Албиол Гусман, нали, следващия оратор. Благодаря. Мисля, че отхвърлянето на мигранти чрез, е, чрез издигането на, на стени и огради е, е основният проблем. Това е, това е провал на Европейския съюз. В момента сме в период на криза. И, и Frontex а, въплащава това. А, комисията предлага да се укрепи Frontex. Това, това е най, възможно най-лошата мярка. Та въпросът ми е, каква е ролята на Frontex в операцията Могерини? Колко средства ще се инвестират в това? Не е ли по-добре да се инвестира средства в това да се спасява човешки живот? и създаването на, на по-добри партньорства, форми на сътрудничество. Втория ми въпрос е по какъв начин се прилага регламента към, спрямо селта и Мелия. по какъв начин се, се, се, се концентрирате, какво внимание отделяте на, на, на тези така важни точки. Какво, как, какво е сътрудничеството ви с трети страни по отношение на, на, на работата по външните граници? С други думи, други страни да извършват мръсната работа на Европейския съюз. Тунис, Египет и, и, и Турки, например. Смятате ли, че тези страни достатъчно зачитат правата на човека при извършването на тези е, дейности? Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, господин Легери, за вашето представене и за възможността да разгледаме този въпрос, който е изключително важен за нас. Става дума за сътрудничеството между Frontex и трети страни. Както с Кат Келер, аз имам доста въпроси особено за работните споразумения между агенцията и компетентните органи на съответни трети държави. Има доста пропуски в изпълнението, въпреки че те са на разположение а, по интернета. Това не са а, в истинския смисъл договори или споразумения, а по-скоро меморандови за разбирателство. Съгласно информацията, с която разполагам, се създава възможност Frontex и трети страни да участват в операции по връщане в съвместно, но дали се спазват правата на мигрантите, правото да напуснат страната си и да търсят убежище. Парламентът трябва да бъде редовно информиран по изпълнението на тези споразумения, за да сме сигурни, че те отговарят на договорите и на картата за основните права. Защото всичко това не трябва да бъде извън полезрението на обществеността. Благодаря ви. Благодаря. Барбара. Барбара Кудрицка. А, благодаря ви. Един въпрос имам. А какво мислите за операция Сейдон? Е, какви, какви резултати се постигат чрез Посейдон? Дали се предвиждат допълнително финансиране а, за програмата по Посейдон също, така в сравнение с други програми. Следващия оратор. Благодаря. За информацията, благодаря и за това, че, че имам възможност да се изкажа. Искам да попитам как как се представяте, как виждате сътрудничество с страната кандидатка Турция? Знаем, че множество плавателни съдове напускат Турция и преминават границата в Гърция. Никой не прави нищо по въпроса. Фронтекс трябва да, да, да се опитва да предотвратява тези катастрофални пътувания. Аз бях на място на посещение неодавна и не разбирам защо никой не прави нищо по въпроса. Искам също да знам какво се прави. За за, за да се предотврати като цяло потока на мигранти към Европа и да се предотврати по-специално идването на терористи. Какво е сътрудничеството ви също така с Марокко и Либия и дали смятате, че това ще доведе до подобрение на положението с мигрантите през Средиземно море? Господин Лопес Агелар има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря господин Люжри за това, че дойдохте да разговаряте с нас и за информацията, която ни предоставихте. Имам няколко въпроса които са достатъчно конкретни, свързани с дейността до сега на Frontex. Това е една агенция, както знаем, която почива на, на, на, на волята за сътрудничество между държавите членки. Опита обаче показва, че и то съвсем ясно, че някои държави членки участват в това сътрудничество, а други не. Преди обед днес Говорихме, говорихме за, за хуманитарното измерение на, на, на кризата. Факта, е, че има огромен брой и, е, търсещи убежище и мигранти, които чукат на вратата на Европейския съюз. Какво мислите за липсата на политическа воля за сътрудничество с, с Frontex? Да, виждали сме не, доста операции, живото спасяващи операции, най-вече е, при придвижването по море. Но, но какво, какво ще ни кажете за, за сътрудничеството си с някои е, държави членки и, и липсата на сътрудничество с други? Бихте ли ги назовали? И също, кои са държавите членки, които официално изпълняват Шенгенското споразумение. И тези, които го нарушават. Втория ми въпрос е свързан с първия. Поради опита, който, който имаме, сме свикнали, сме свикнали да свързваме Frontex с, с, с а, границите на Европейския съюз, с водните граници на Европейския съюз. Само, че границите не са, не са само водни, има и други граници, има сухопътни граници. Какво се прави по укрепването на дейностите и, на видимостта на, на Frontex, на, на сухоземните граници? Е, много от тях е, изпитват много сериозен натиск в момента, в кризисно положение са. И е, това са съвсем различни дейности. В момента, в момента става дума за, за търсещи убежище и, и бежанци, които бягат от, от, от турмоза, на който са изложени в местата си по происход. Но какво трябва да се направи, за да се укрепи ролята на, на, на Фронтекс по другите граници, не водните, не морските граници на, на Европейския съюз, сухопътните? също какви са, какъв е размера на средствата, които са необходими, за, за да има смисъл от е, дейността. Какво е необходимо, за да можем ефективно да, да, да откриваме лица, които, е, които преминават границите по море, е, така че да гарантираме, че се спасява живота на хората, които са обект на, на трафик от страна на мафията. Благодаря. Благодаря. Последния оратор. Господин Дес Демера. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Аз си давам сметка, че водим разискването с господин Алюжри в момента. Но знам, знам, знам, че той си, както той, така и колегите си дават сметка за много неща, но някои неща не са чак толкова очевидни. Ако, ако разгледате сегашния регламент за Frontex, Основната роля на, на, на Frontex е да осигурява координация, сътрудничество, стратегически анализи и, и, и работата по връщането. в а, кратката история на Frontex и независимо от това, което е залегнало в регламента, а, са извършени множество операции до сега от агенцията. Както каза колегата, обаче най-явно или най-видимо е присъствието на, на Frontex във връзка с контрола на морските граници. Но ролята на Frontex е свързана с граничния контрол като цяло. В момента сме в, в, в извънредно, при, работим при извънредни обстоятелства. Във връзка с миграцията, първи приоритет е, е спасяването на, на, на човешки, човешки живот. И именно за това, за това се е, оптимизират е, средствата за, за Frontex в момента. За това, за това е най-видима дейността на Frontex в е, в Централно и Източно Средиземноморския басейн. Много е важно това да стане много ясно. Мисля, че всеки член на нашата парламентарна комисия трябва да си дава сметка за това. После сухопътните граници. Фронтекс няма да се намеси, ако, ако това не бъде поискано. А, а, Испания не е, не е молила Фронтекс да за, за подкрепа. Въпреки това, обаче, Frontex оказва подкрепа и, и е на редица въздушни граници. Когато става въпрос обаче за, за а, граничния контрол има много, много аспекти, които трябва да вземем предвид. Различните видове е, граници, сухопътните, въздушните, морските и речните граници. Не бива обаче да, да бъркаме понятието граница с гранично пропускателен пункт. Понякога границата е, е просто въображаема линия, която е, която е остатък от исторически събития. Но а, пунктът пък е реално физически съществуващо а, място, а, през което се насочват а, законните потоци. Извинявам се, ако си мислите, че, че изтъквам очевидното нещо, което е известно на всички, но причината, поради която повдикам а, въпроса е, че след като изслушах това, което се каза и тук, и в миналото, а, ми се струва, че някои хора бъркат Фронтекс и ролята на, на, на Фронтекс по регламента с нещо друго. Току-що чух и че, че Фронтекс е, е военна организация. Фронтекс изобщо няма военен характер и мисля, че това трябва да е ясно на всички. Карлос обаче каза нещо особено важно, което ме вълнува и мен. Господин Люжри, знаете какво е крате. Това е списък критерии, някои от които са конкретни, други, други по-скоро абстрактни и те са свързани с капацитета на държавите членки или ресурсите, които държавите членки предоставят на агенцията на Фронтекс. Та бих искал да знам как държавите членки са откликнали на, на призива за сътрудничество в, при тези извънредни обстоятелства. Та, при положение, че имаме такива, че са знали те такива извънредни обстоятелства, как е, ви помагат, е, по какъв начин ви помагат държавите членки чрез предоставяне на ресурси. Благодаря. Дадохме възможност на колегите този път да зададат въпросите си и да ам, направят коментари, свързани с темата. Това наистина е нещо ново, защото винаги пришпорвам хората да говорят по-бързо, да свършват по-бързо, да се вместят в рамките на две минути, но ам, сега не е така защото председателя на Frontex направи своето представяне в рамките на 5 минути и вие имахте възможност да се изкажете по-дълго. Смятам, че това е един добър формат. Сега господин Лежери вие може да зададете своите специфични въпроси, свързани с кризата, с ролята на Frontex. Има някои противоречиви въпроси. Дали наистина държавите членки финансират организацията? Всички тези въпроси са важни. Имаме време, така че моля ви подробно се спрете на всеки един въпрос. Mr. Chairman. So I will uh, благодаря, господин председател. Ще започна с въпросите, свързани с изпълнението на е, регламента за операциите по море. Ако ми позволите, първо ще се спра на въпросите, свързани с самите операции. Във втората част на изказването си ще се спра на въпроса за а, третите страни, сътрудничеството с тях и ще ви дам по-големи подробности за това сътрудничество с трети страни и а, това сътрудничество е заложено в стратегията на Frontex. Относно вноските на държавите членки и техния принос към операции като Посейдон и Тритон, трябва да кажа, че много бързо след Европейския съвет през април държавите членки дадоха своя принос и много бързо ем, можахме да приведем в действие операцията Тритон. През февруари и март имаше само 6 патрулиращи лодки. След това успяхме ем, да разположим 18 такива патрони лодки. Освен това разполагаме с самолети и хеликоптери, чието брой се отвои. Относно ем, охраната, можахме е, да удвоим е, средствата и е, за охраната. Благодарение на средства дадено от държавите членки за двете операции за Поседони за Тритон. Това беше за Италия. Сега за Гърция. Има 14 патрулиращи лодки, в зависимост за коя седмица говорим. Има и различни категории, но по принцип да речем 14 е техния брой. Разполагаме с достатъчно средства и можахме да увеличим броя и на участващите в охраняването на границите. В зависимост от а, това, коя държава членка участва. Frontex предвижда техническо оборудване, а, освен това а, се ползват услугите на експерти, зависимо от това дали става за, дума за морски или сухопътни граници. Трябва да кажа, че всички държави членки, а, всички държави членки в рамките на Шенген са дали своя принос към операцията. Това е добра новина и това показва, че има политическа воля, изразена от държавите членки и воля в подкрепа на изпълнението на операциите на Frontex. Имаше въпрос, свързан с отговорността на държавите членки, когато става въпрос за операции за търсене и спасяване отговорността се пада на държавите членки. Съгласно международното право и международното морско право, когато говорим за операции свързани с търсене и спасяване, то тези операции се отрежат на държавите членки. Европейския съюз като такъв не е посочен като участник. Операциите на Frontex обаче допринасят за изпълнението на тези операции за търсене и спасяване, операции водени от съответните държ... ръководени от съответните държави членки. В случая на операцията Тритон е ясно, че Италия е много важен участник. Италия е извършила хиляди такива операции за търсене и спасяване – когато говорим за Гърция и операцията по Сейдон, трябва да кажа, че всеки ден се извършват такива операции за търсене и спасяване, които се ръководят от гръцката страна. Когато говорим за Малта, Малта също дава своя принос към операциите Тритон и Посейдон. Те също участват в операции за търсене и спасяване. Тези операции, които се извършват в рамките на Тритон. Държавите членки е, дават своя принос, когато говорим за операции за търсене и спасяване. Имаше въпрос, свързан с предполагането, предполагаемо съкръщаване на средствата през лятото не виждам точно ам, за какво става дума. Фронтекс има 18 патрулни лодки в оперативните региони и ние можем, успяхме да изпълним плана си през юли-август. Някои от патрулиращите лодки са разпределени обаче от Италия, от ам, страната Домакин. Може би в определени дни е имало липса на оперативни средства, за да се изпълнява действията по операцията по Сейдон, и от време на време имаше възможност да се използват италиански път, а, патрулиращи лодки, но тази възможност се предвижда в рамките на а, Тритон. Допълнителни средства се предоставиха и в рамките на двустранни споразумения с Италия. Има правно основание за това и да се използват ирландски плавателни средства – страни като Обединеното кралство и Ирландия имат право да не участват, такъв е техния статут и те не могат да прилагат разпоредбите по Шенгенския кодекс. Някои неправителствени организации също ем, са участвали в изпълнението на операции за търсене и спасяване, но това не е било защото е, е, са липсвали действия от страна на правоприлагащите органи, ами защото те просто са оказвали съдействие. Относно полуките, направени от Посейдон и действията по търсене и спасяване. Та какви са полуките? От Тритон и от Посейдон до известна степен е, са следните. Европейския съюз и Фронтекс са в състояние в момента да преодолеят правните е, пречки, правните ограничения. В мандата на Frontex не се предвиждат операции за търсене и е, спасяване, но много бързо може да се е, премине от наблюдение на границите към търсене и спасяване. Има определена промяна в командването. В Италия, например, в рамките на Тритон, главнокомандващия на ам, екипа за наблюдение на границите е и когато се ам, стига до някаква спешна ситуация, тогава главнокомандващи отговаря за спасяването и търсенето, поема командването и ръководи операцията, извършвана от властите, отговарящи за търсенето и спасяването. След това от търсене и спасяване много лесно може да се превключи обратно към наблюдение на границите свалянето на сушата се осъществява съгласно а, оперативния план на Посейдон или на Тритон. Има специални места за сваляне на сушата, които са договорени с държавите членки Домакин и а, са заложени в оперативния план на Тритон. Фронтекс и неговите екипи също ам, предоставят информация за действията, които са предприяти. Така че, както вече казах, може от гранично наблюдение, наблюдение на граница да се премине към спасяване и търсене и, и отново да се премине към наблюдение на границите. За да се извършва наблюдение на морските граници, има нужда от тясно сътрудничество. В много държави е, членки крайбрежните власти се занимават и е, с наблюдение на морските граници. Те разполагат с е, експертния опит, с съответното оборудване. Има оперативно сътрудничество между крайбрежната охрана и ам, охраната като цяло. Военните операции имаше въпрос свързан с това колко средства ще отдели Frontex за военните операции на Европейския съюз за EU формат. Европейския съюз няма да предоставя средства за тази операция МЕД, защото това е военна операция. Frontex е гражданска организация, правоприлагаща аген, агенция, агенция, която отговаря за управлението на границите и това е ам, задача, която няма военен характер. Прилагат се разпоредите от Шенгенския кодекс и от общностното законодателство, които са одобрени от парламента. Понякога се объркват понятията и се отрежда мили, военна роля на Фронтекс, но няма да бъдат отреждани средства за военни операции от страна на Фронтекс. Европейския съюз ам, участва в а, военни операции като Евронавмет. Но оперативните действия на Фронтекс отиват по-далеч на юг. Има нужда от координация. Гражданските активи на Фронтекс са такива, че Фронтекс трябва да знае къде са те в кой момент. Необходимо е да има координация, за да се разширят дейностите по търсене и спасяване. Това е съгласно правото на а, моретата. Ако има някакво бедствено положение, дори военните кораби трябва да се притекат на помощ и в тази връзка е необходимо да има безпрепятствена координация между всички, които участват. Има а, специфични случаи, в които може да се а, използват военни средства, а, за да се предотврати нападението а, а, на терористи срещу а, цивилни граждани. Имаше операция организирана срещу а, терористични атаки. Трябва да кажа ясно, че а, след а, а, старта на Евронов мед, се осъществява тясно сътрудничество. Относно резултатите от Посейдон в Гърция в сравнение с операцията Тритон в Италия. Трябва добре да обърнем внимание на географския аспект – Разстоянието между Либия и Италия е около 200 км. Разстоянието между някои гръцки острови и Турция е около 5-10 км. Така че виждаме, че ситуацията е различна. Средствата, които се разпределят са различни и а, полуките, които се вадят са различни. Искам да кажа, че в Гърция в момента има приток на мигранти, които идват от Близкия изток. Повечето от тях са сирийци. Заради ситуацията в Сирия, повечето от тях най-вероятно ще получат статута на бежанци в Европейския съюз. В Италия ситуацията е по-различна в момента. До 60% от мигрантите са ам, минават през Либия, стигат до Южна Италия и те не попадат в този обхват, включваш а, хора, които имат нужда от защита. Това са по-скоро економически иммигранти. Ситуацията е различна. Когато говорим за операциите за търсене и спасяване, всеки ден в агенцията се ръководят операции за търсене и спасяване, които са инициирани от гръцките власти и също такива, които са инициирани от италианските власти. Заради тази ситуация и разстоянието между, и като си има прави, че разстоянието между Турция и гръцките острови е много малко, трудно е да се предотврати ам, идването а, на а, мигрантите или да се или да има достатъчно време, за да може бързо да се реагира с действия по операциите за търсене и спасяване. Участието на или дали участието на държавите членки в операциите на Frontex е задължително. Ако държавите членки искат да има бърза операция, да има бързи действия и Frontex даде своето съгласие да бъде започната такава операция, то тогава за държавите членки е задължително да участват с оперативни средства. В бъдеще, може би, ще ем, разширим тази възможност за Европейския съюз, за да се използва Frontex за разпределянето на средства, дадено от държавите членки и които имат задължителен характер. Сега ще премина към конкретните въпроси относно политиката за връщане. Вие сте прочели в съобщението на Европейската комисия както и в заключението на председателството от вчерашния съвет, че Фронтекс ще бъде с разширен мандат и ще включва и политиката за връщане. В това отношение Фронтекс ще може да организира съвместни полети за връщане. Фронтекс може също да се използва за логистични цели. Идеята сега обаче е да се използва Frontex за получаване на документи за пътуване, защото ако държавите членки искат да върнат мигранти с неуредено положение, те трябва да разполагат с възможност да издават документи. Frontex започна в рамките на проекта Атика със създаването на екип в Атина. Ние ще подкрепим гръцките власти при придобиването на пъту... документи за пътуване от страните по происход. Това е оперативна административна подкрепа, която Frontex може да оказва. Това е начин Европейския съюз да даде повече възможности на държавите членки които не, не получават достатъчно съдействие при изпълнението на споразумение за реадмисия. Ако мандатът на Frontex бъде подсилен и за, да включва и политиката на връщане, Това ще означава, че ще обхваща в по-голяма степен и въпроси, свързани с основните права. Защото знаете, че могат да възникнат инциденти и в интерес на всички заинтересовани страни е да обръщат нужното внимание на спазването на основните права. Сега бих искал да премина към въпросите, свързани с сътрудничеството с трети държави. Аз накратко се спрях на този въпрос, но бих искал да ви кажа каква е стратегията на Frontex в това отношение. Към момента Frontex е подписал 17 работни документа с държави извън Европейския съюз и 7 а, такива споразумения, които се договарят в момента с а, държави извън Европейския съюз. Относно географското разположение, приоритетите не са ясни. На първо място, държавите, които са държави кандидатки или потенциални кандидати за членство в Европейския съюз от Западните Балкани, например, включва тук и е Турция, тези държави представляват приоритет, тъй като когато Фронтекс си сътрудничи с тях, това е начин Европейският съюз да разпространява добри практики и да направи така, че тези държави да имат възможност да приведат изискванията си по отношение на опазването на граница, например, към стандартите, прилагани в Европейския съюз. Тук мога да спомена също и ЕАСО, Агенцията за основните права и други. Втори приоритет след държавите от Западните Балкани и Турция. Всъщност бих искал да кажа, че Frontex ще е, изпрати офицер за връзка в Анкар към делегацията на Европейския съюз. Вече е получено съгласието е, на, на Турция по това предложение. Разговарял съм с е, представители на турските власти. Фронтекс е в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, с Европейската комисия и аз очаквам, че до края на тази година ще можем да изпратим такъв офицер за връзка. Започна процедурата по подбора на кандидатите. 54 кандидатури са поступили до момента. На следващо място, друг приоритет са средземноморските страни, Северна Африка, Близкия изток, тук Фронтекс – се опитва да отчита приоритетите на Европейския съюз в външните отношения. Марокко, Тунис, Либия. Ние искаме те също да участват в изпълнението на партньорство за мобилността. Искам да спомена и АФИТ, Африканската общност за разузнаване, Frontex, включва сега и африкански държави, които са подписали декларацията от Хартум. Това изисква внимание особено когато става дума за спазването на правата на човека, на основните права, но е възможност да разпространим добри практики, както и ясно послание относно основните права, върховенството на закона а и доброто управление на границите. Това е начин да се създаде ситуация, от която всички печелят. Ние можем да помогнем на някои държави да развият собствения си капацитет – за да отговорят на своите потребности. Но това винаги е в съответствие с външната политика на Европейския съюз. Няма съмнение в това отношение. Това е причината, поради която работните документи, които сме подписали, са такива, че са неформални защото Фронтекс не може да подписва официални споразумения, само такива оперативни работни документи. На следващо място искам да спомена източното партньорство. Frontex си сътрудничи с 6 държави, участващи в източното партньорство. Що се отнася до това какви дейности се осъществяват с тези а, държави, това са обучение, анализ на риска. Опитваме се също да каним наблюдатели, когато Frontex организира съвместни операции. Има държави, трети държави, които са наши партньори в областта на разработването на нови технологии, научни изследвания. Може би знаете, че в световен мащаб съществуват нови технологии, като автоматичен граничен контрол. И за това е в интерес на Европейския съюз да може да разпространява европейските стандарти и практики. За това Frontex има такива работни документи е, с други е, страни от други части на света, като САЩ и Канада, например. Това беше накратко по стратегията. А сега искам да отговоря на конкретни въпроси, свързани с сътрудничеството с трети държави. Искам да разчета бележките, които съм се водил, за да видя дали остава нещо, което не е получило отговор. Аз споменах вече Тур... Турция. Мога да ви дам и някои данни за бюджета. Frontex е готов да подпише споразумение с комисията, с Генерална дирекция вътрешни работи, за да бъдат делегирани средства за държавите от, източните, от, извинете, от Западните Балкани – които да бъдат изразходвани за срок от 3 години след подписването. Това е по сътрудничеството накратко. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Лежери. Вие много точно и подробно отговорихте на въпросите. Разполагаме с още няколко минути. Господин Диас Демер, искахте ли да кажете още нещо? Благодаря. За да придобием повече яснота, господин а, Лежери, вие не казахте нищо за Европол и а, Джот Маре, съвместна операция Мари. Барбара, накратко, моля. Благодаря, Клод. Искам да поставя друг е, въпрос, свързан с е, сътрудничеството с трети държави, тъй като Фронтек ще разпространява с е, повече правомощия в областта на връщането, експулсирането, прилагането на принципа на невръщане, как ще се използват гаранциите за закрила, които са вписани в международните документи, свързани с правата на човека, как ще се гарантира прозрачността на процедурите и индивидуалната защита дали ще се гарантира независимостта на националните а, юристи, съгласно член 3 от а, шенгенските граници във връзка с принципа за невръщане. Председателят. Не искам да започваме втори кръг от въпроси. Можем да спрем до тук. Мога ли аз да направя няколко заключителни някои заключения. Колегите поставяха конкретни въпроси. Имаме колеги, които следят работата на Frontex като организация, като управление отдавна, още преди да бъдем изправени пред сегашната криза. Така че Frontex винаги е бил сериозен въпрос за нашата комисия. Господин Коелю, господин Диас Демера говориха за начина по който се възприема Frontex. Това не е военна организация, това е гражданска организация, която се занимава с въпроси на миграцията, но понякога възприятието е изопачено затова ние като парламент, като комисия по гражданските свободи би трябвало да играем по-сериозна роля при търсенето на отчетност. И за това е много добре, че имаме възможност да обменяме мнение с една организация, която зависи от държавите членки за своето оцеляване, за да може да има нужните ресурси. Считате ли, че сегашната структура на отчетност е достатъчна или е необходимо нещо допълнително? Благодаря, господин председателю. Относно Джот Мари и Европод по отношение на така наречените горещи точки, подход, който беше предложен и разработен от комисията, агенции като Frontex, Европол, ЕАЗО, Евроюст си сътрудничат помежду си. Джот Мари е насочена към борбата срещу контрабандата и трафика на хора в Средиземно море. Беше стартирана през март тази година. Frontex, разбира се, очаква като партньор на Европол. Мога да ви дам пример. В Катания, Италия, имаме европейска регионална сила в рамките на операция Трайтън, Трайден и в контекста на новия подход е, за така наречените горещи точки за регистрация е, и приемане на мигранти. Имаме също офицери за връзка от Frontex и от е, Европол, които могат да се обменят информация, за да се засили оперативната част на Джот Маре. Сътрудничеството с Европол ще бъде подсилено. Ние подготвяме обмен на лични данни, но трябва да спазваме правото в областта на защита на личните данни и органа за защита на личните данни на Европейския съюз трябва да разработи е, нужните документи, как да стане на практика изпълнението. Може би след месеци е, комисията ще може да направи е, предложение. На мен ми е трудно да кажа на този етап как лицата, които се връщат, ще имат достъп до процедура на обжалване. Тези процедури трябва да съответстват на Хартата за основните права. Тя се отнася и за Фронтекс. И въпреки, че Европейския съюз не е подписал Конвенцията по правата на човека, тя се прилага по отношение на всички държави членки. Но трябва да видим по-подробно по какъв начин ще изглежда новия мандат. Към момента решенията се вземат на национално ниво. И аз не зная дали е възможно да имаме по-различна система от тази, която съществува в момента. За сега обаче решенията се вземат от националните органи и Фронтекс няма никакви права да решава кой да бъде връщан и кой да не бъде връщан. Фронтекс трябва да направи така, че решението да бъде взето в съответствие с основните права и Фронтекс трябва да е сигурен, че няма да е, има процедура на обжалване, която е в ход, преди да се организира връщането. Господин председател, вашия последен въпрос за отчетността и дали за такава организация, която разчита на приноса на държавите членки, това, което имаме, е достатъчно. Системата за отчетност, дали е достатъчна или не, тук бих казал, като изпълнителен директор на Frontex, аз се отчитам как използвам бюджетните средства, как спазвам основните права, Отчитам се тук пред Европейския парламент, както и пред съответните останали органи на Европейския съюз. Операциите обаче са под командването на националните органи. Изпълнителният орган може да суспендира или спре операции, ако има нарушение, например, на основните права или ако не са спазени правилата. или ако има някакви пропуски в това отношение. Що се отнася до отчетността, разбира се, държавите членки също би трябвало да отговорят на този въпрос. Ще ви дам обаче един пример, който не е свързан с основните права, а как се използват финансовите средства. Миналата седмица управителният съвет на Фронтекс аз предложих е, на борда е, стратегия за борба с измамите и станах ясно, че това включва също и персонала на Фронтекс, че тази стратегия се отнася също в известна степен и до държавите членки, тъй като е, бюджетът върви към държавите членки. И това е един лесен пример, може би, Имаме такъв план. Забелязваме, че отговорността е съвместна. Аз знам какви са отговорностите ми като изпълнителен директор на Frontex тук пред Европейския парламент, но и държавите членки също трябва да се отчитат в известна степен. Председателят, благодаря. Приключихме по тази точка. Благодаря на този отличен обмен на мнения. Очакваме да се видим в скоро време отново. Зная, че сега агенцията е много заета. Колеги, преминаваме към точка 25. Обмен на мнения по петиция за Испанския закон за сигурността на 19 март. Координаторите решиха да се предприемат е, действия във връзка с петиция номер 2801 от 2013 година относно Испанския закон за сигурността. Сега ще бъдат обменени мнения. Първоначално през май имахме е, дата за такъв обмен, но е, в последствие се оказа, че това няма да е възможно. Петиционерът иска да подчертая, че може да се стигне до нарушаване на конституционните права а, във връзка с този закон. Ние приканихме комисията да сподели мнението си по въпроса. Госпожа Меркадия Пекерес от Генерална дирекция правосъдие е тук и, е, и давам думата. Uh, благодаря, господин председател, за възможността да се изкажа по този въпрос. Комисията е, е наясно с този закон. Даваме си също сметка, че в момента се разглежда от Конституционния съд в Испания правото, свободата на, на словото и, и свободата на сдружаване са основни права на човека, според хартата на, на, за правата на човека. Комисията винаги е, е правила всичко възможно да се увери, че се зачитат тези свободи. Комисията обаче няма обща компетентност по основните права според 51, член от хартата. Така че комисията може да се намеси само тогава, когато има нарушение, има твърдяно нарушение на европейското право. Според договора, политиките на държавите членки които регулират демонстрации и събирания, са извън европейското право. Така че комисията е уверена, че националните органи, в това число съдебната власт, ще е, направят всичко възможно да се зачитат основните права в резултат от конституционните задължения на страната, както и международните спогодби. Благодаря. Сега ще дам думата на членовете, които са заявили желание да се изкажат. Заповядайте пореда, по който сте се записали е първия оратор. Благодаря. Господин председател, по... 25-та значи, точка е размена на мнение с Европейската комисия. Поне, поне аз така разбирам тази точка. Не храня обаче надежда, че ще изпълним предназначението на тази точка. Става въпрос за законодателен акт, който е прият от е, Испанския парламент, с долната камера и от е, Сената. Всички знаят, че няма трето четене при приемането на, на, на националните законодателни актове в този парламент. няма нарушение на европейското право, така че няма защо комисията да се меси. Така че става въпрос за обмен на, на, на мнения с комисията. Резултатите от гласуването е 181 за, 140 против и 1 въздържал се. Това е резултат от гласуването в парламента. 28 не гласуваха. Безопасността на гражданите е от огромно значение за, за упражняването на правата и свободите, които се уреждат от Конституцията. Без такива гаранции подобни права остават само на хартия. Така че безопасността и сигурността са от ключово значение за върховенството на закона. според 141 член от Испанската конституция, 29 подточка или параграф, се осигурява защита на хората, на, на собствеността им и също се урежда цяло мирното съжителство. Очертават се широк спектър действия, които да се предприемат. От четири глави се състои закона както и някои допълнителни и заключителни разпоредби. Законодателният акт е ясно разписан. Ясни са и новите принципи, за, за, залегнали в основата му за, за административното сътрудничество и задълженията на обществените органи, на служителите на полицията, на, на други правоохранителни органи. Всичко това е част от един интегриран подход към обществената сигурност и безопасност. Дава възможност на компетентните органи да действат както е необходимо на базата на принципа на съизмеримост, на базата на принципа на минимална намеса и недискриминация. В 1992 година има друг законодателен акт, който обръща специално внимание на препоръките на различни съвещателни органи. Съдебни, такива за защита на данните, както и неправителствени организации. Идеята е този законодателен акт да даде рамка за, за мирно съжителство на, на всички в Испания. Така че, господин председател, ще се опитам да дам пример, за да стане по-ясно за комисията. това е необходимо и ще е, се радвам да, да изслушам и други колеги по този въпрос. Законът в момента, срещу него има внесени възражения, разглежда се от Конституционния е, съд в момента и кралство Испания, естествено, ще се съобрази с решението на съда, ако, ако то е да се промени текста на закона. Благодаря, господин Ездемера. Казва е, председателя, само 30 минути съм предвидил за, за тази тема, която е грешка от моя страна, защото въпросът е от голям интерес. Има доста хора, които са се записали а не могате първа да променям дневния ред, така че искам да помоля колегите е, да, да се вместват в две минути. Та, доста хора са се записали. Ако не възразявате, затварям списъка. Има ли други желаящи? А, ще да кажа, да, записали се хора, които никога не съм виждал, но не е вярно. Да, списъкът е много дълъг. Математически невъзможно е да, да включа е, всички. Няма начин просто. Заповядайте следващия оратор. Да. Това, което аз искам да кажа, е, че нашата политическа група вчера изпрати информация до секретарията на, на комисията и бюрото, също така с хората, които имаха намерение да участват. Би трябвало да знаете с това. Председателя, да, да, отговорността е моя, поемам вината, аз определям дневния ред. Така че да, трябваше, трябваше да, да видя, че не съм отделил необходимото време за темата, но вече не ми остава нищо друго, което да свържа. Просто ви призовавам за, за разбиране и да, да не се разпростирате повече от една-две минути. Вдигнете ръка през следващия оратор. Няма микрофон. Oh, sorry for that. Sorry for that. Uh, uh, That's your two minutes finished now. Thanks. Изтекоха ви минутата. Шегувам се обаче. Добре, ще почна от начало. Приятеля ми, господин Диас, да ме разказа, че идеята на закона е да, да подходи по правилен начин към нещата. Мимо обаче голяма въпросителна. А... От партидо Популар единствено се подкрепя закона, а, която има пълно мнозинство, абсолютно мнозинство, така че могат да прокарат каквото си искат. Всички останали политически сили в парламента бяха против. И доста изказвания имаше против. Тъй, че закона не почива на, на, на някакъв особен консенсус. Много са нещата, които са включени във въпроса. Как се издават документи за самоличност, например. Това е важен въпрос, но има и други така, всеобхватни въпроси, като например превенция на, на престъпленията, ролята на правоохранителните органи. А, няма да се изказвам много дълго. Някой казва, че законът е неясен. Не, не е неясен. Но, но самата му логика, на която почива, е, е, е мъглява. И заради това гражданите са беззащитни. Крайна сметка, решенията на правоохранителните органи ще имат надвес на, на, на, на тези на гражданията. Мисля, че това е сериозен удар срещу демокрацията. И, и, и се намалява възможността на гражданите да, да не са съгласни просто, да изразяват възражения. Мисля, че това е в разраз с основните ценности на Европейския съюз. Мисля, че закона е, е, е взривоопасен и ще бъде пагубен за, за е, гражданските свободи и мисля, че трябва да се отмени или да не се приема. И някои политически партии вече обещаха, че след следващите избори ще го отменят, стига да са на власт. Благодаря. Продължаваме по реда на записване. Госпожа Гарсия Албиол. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Смятаме, че Това е тема, която е много важна и трябва да се, да се проведат по нея дебати и на пленарно заседание, или поне по-обстойно, по по-обстойни дебати трябва да се проведат тук, на заседание на нашата комисия, с представителя на, на, на испанската страна. Наистина се ограничават основните свободи. И това е в разрез с стандартите за, основните свободи на Европейския съюз. Е, Испания няма право да заобикаля хартата за основните права. Свободата на, на събиране, свободата на сдружаване, правото на, на стачни действия, всичко това са основни права и са залегнали в, в европейското законодател, законодателство и в, и в международното право. Испанския закон ограничава правата на гражданите, правото на, на демонстрация, на, на словото, на събиране, издружаване, Изобщо правата на, на правозащитните организации биват потиснати. Предвижда се право на решение на правоохранителните органи. Това ги областява прекалено много. Това е, е популистка мярка, не е неоправдана, защото е ниска престъпността в Испания – сигурност това е просто кампания за събиране на, на гласове при следващите избори. Трябва да видим какво е становището на Асоциацията на съдиите. И Европейската комисия не може просто да си измива ръцете. И няма право комисията да обръща гръб на свободата и демокрацията по този начин. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Според нас този закон почива на страх, оттам произлиза. Има нормално хората да, да искат да протестират, понякога протестите водят, водят до насилие или злоупотреба. Знаем, че, че това се случва. Но аз не мисля, че това само по себе си а, оправдава закона. Радвам се, че се гледа от Конституционния съд и се надявам решението на съда да, да да гласи, че закона е проблемен. Мисля, че проистича от страх закона. Той има последици за, за неприкосновеността на личния завод, е, живот. И не мисля, че, че е оправдан. Няма достатъчно а, правна сигурност в е, някои области. И прекалено много са на неяснотите, прекалено много са проблемите. И не е ясен текста, най-вече по отношение на санкциите, на наказанията и мисля, че, мисля, че се накърняват гражданските права. Аз разбира се подкрепям обществения уред и сигурност, но мисля, че този закон е... стига твърде далеч. Не, не давам оценка на, на, на намеренията на законодателя и на поддръжниците на закона в законодателния а орган на Конституционния съд ще трябва да произнесе тълкователно решение по текста също така. Мисля, че това е от голямо значение, защото някои от разпоредбите могат сериозно да ограничат основните свободи. Мисля, че разполагаме с механизми за справяне за злоупотреби. Няма нужда такъв закон. Председателя. Давам си сметка, че въпросът е много деликатен и не е лесно да съвместим в две минути, така че благодаря на колегите за правената дисциплина и разбиране. Господин Лопес Агилер, заповядайте. Благодаря. Искам да заявя, че Спадам към тези европейски депутати, които не се радват, когато а, един въпрос от законодателството на дадена държава членка се обсъжда на европейско ниво. Дискусията се насочва в една определена посока и това не е случайно. Социалистите също трябва да вземат участие в тази дискусия. Тази законодателна инициатива в Испания е била разглеждана и от Конституционния съд, защото става въпрос за основните права, които са гарантирани от Европейската харта за основните права. Тя е част е, от е, европейските договори и от правната рамка, която въжи за всички. Основните права, които са заложени в хартата и принципът на пропорционалност, довежа до тази необходимост да се гарантират всички тези права. Говорим тук за един краен а, е, законопроект би се създал хаос за, администра... за администрацията при налагането на санкции. Всичко това не се вписва в правната рамка, която е изграждана до сега. Мнозинството на партито Популар се опитва да прокара този законопроект – Става въпрос е, за а, административен товар, за санкции, за всичко а, това, което е непропорционално. Но се стига и до ясно ограничаване на основните права. Посочва се е, ситуации, свързани с сигурността по време на религиозни е, демонстрации или други демонстрации. Но ние имаме е, закон за гражданските свободи. А тук не се прави разлика между мероприятия, които са одобрени, обявени и такива, които са забранени. Предвижда се административна санкция. Говори се за това, че, че може да се извършва конфискация от страна на поли, полицията. На Канарските острови сме имали подобна ситуация, подобен случай – при обществена проява един младеж е получил непропорционална санкция, само защото е изразил публично своето мнение. По темата за управлението на Канарските острови, той е публикувал нещо във Фейсбук – свързано с управлението на Канарските острови. И сега в този закон е заложен нова разпоредба номер 10. И тази разпоредба може да има обратно действие. Т.е. да се легализират неща, които противоречат на хуманитарното право. Те е, също нарушават и разпоредбите от е, международното хуманитарно право. Съвета на Европа посочи това, както и е, Върховния комисарият за правата на човека. Ето за това и проистича това предположение, че има противоречие между този закон и Конституцията. Този закон няма нищо общо с всички останали закони в тази правна област. И има съдебна практика на Конституционния съд, където се посочва, че не може да се извършва изменение в Конституцията или да има някакво изменение на закон без това да е предвидено в друг закон. Говорим за нелегални практики е, срещу правата на човека, забрана за навлизане на територията на страната и за това, че са нарушавани процесуалните права, без да се предоставя а, някакво съдействие. Директното връщане е забранено от международното право. Уважаеми колеги, моля ви, ако обичате да се вмесвате в рамките на две минути. Бърги, имаш думата. You, can... Благодаря, господин председателю. Ще съм много кратка. Има основание за това да се обсъжда този нов закон. Предвижат се рестрикции за правото на а, сдружаване. Неприемливо е да се подхожда по този начин. Критикува се закон, който вече е в действие. В Европейския съюз ние отправяме критики към страни, които не зачитат основните права. Ние се смятаме за добрите и поставяме основните права дори над върховенството на закона. Това е е, е написано и на хартия, а Европейския парламент трябва да предупреди съответната държава членка, че действа срещу зачитането на основните права. Независимо в коя държава членка случва това, трябва да подходим по този начин. Тази сутрин водихме дискусия за миграцията и а, трябва да сме много внимателни, когато променяме нашите права и нашите ценности по този начин. Okay, thank you. Um... Благодаря. Давах думата на колегите в реда, в който са я поискали. Имаме още петима колеги от ЕНП, които да искат да вземат думата. И трябва да кажа, че не съм ви давал думата в зависимост от това, от коя политическа група сте. Винаги ми е интересно, когато се използва променлива геометрики по отношение на правата на човека. В Лисабонския договор а, има някои неща, които водят до напредък, както и включването на хартата за основните права. Защо да я включваме, ако не я прилагаме обаче? Едва ли някой е против сигурността на гражданите аз предпочитам да се говори за право на безопасност, по-скоро отколкото на сигурност. Необходимо е да се спазва принципа на пропорционалност. Засягат се в случая граждански права, правата свързани с а, а, събиранията, манифестациите. Читам, че въпросът е още по-особен, който би трябвало да е на вниманието на комисията, защото става дума за специален режим, който излиза извън правните норми. Бих искал да правя едно предложение към вас, господин председателю. Моля да ми обърнете внимание. А, Мари Кристин, винаги а, те слушам. Една минутка само, моля. Искам да направя едно предложение. Всеки път, когато водим дебат по отделна държава, идват колеги, които са в пакет от е, същата държава. Това е добър метод. Трябва да се избягват е, изказвания от една и съща националност, защото това не създава добър имидж е, на Европейския парламент и неговата работа. Председателят, аз те слушах с едното ухо, с другото ухо, сега ти чуваш ли ме? И така си на ухо, аз те слушах теб. С другото ухо бе, слушах представители на секретарията. Имаме нови колеги и аз не мога да произнеса правилно всички имена, за това се опитвах да се изясня по какъв начин се произнасят имената на следващите желаящи да се изкажат. Така че исках да обясня това. Но винаги слушам изказванията на членовете на комисията. Загубих ви още две минути от времето. Съжалявам. Старос Фарагот е следващия оратор. Може би го произнасям лошо, защото не ми оставихте време да го упражня. Благодаря, господин председател. Аз не съм член на вашата комисия, но разбира се, аз съм член на Европейския парламент и искам да се изрази в защита на основните и човешките права. И да се изкаже и за този закон, който е обект на дискусии тук в парламента и в Сената в Испания. Не е необходимо точно тук да се обсъжда този въпрос, защото тук няма човешко право, което да е нарушено. В Испания, в рамките на няколко месеца, в няколко месеца се обсъжда тази тема, която обаче няма нужда да се обсъжда на европейско ниво. Искам да се кон- концентрирам върху правото да се демонстрира. Това право е заложено в Испанската конституция. Това е член 21 от Испанската конституция. Това е правото на сдружаване, на мирно сдружаване. И това е право, което е свързано с свободата на словото, свободата на изразяване, права, които могат да бъдат индивидуално упражнявани от гражданите или колективно. Нашите съдилища посочват, че става въпрос и за правото на участие в демократичния процес. Когато тези права се упражняват както трябва, те не трябва да са свързани с упражняване на насилие. И не трябва и да се налагат принудителни санкции и насилствени мерки. Тези права са защитени от Конституцията. Тези, които искат да се събират, да се сдружават, могат да го направят без да се стига до насилие и агресия. Ако някой чете по друг начин тази разпоредба, може да, да, да, да си направи други заключения, но трябва да кажа, че приоритета на този закон е да защити правото на сдружаване и правото да се демонстрира. Не става въпрос за това да се възпрепятстват по някакъв начин демонстрациите. Въпросът за обратното действие за Сака Мелия и че в Конгреса е решено нещо, което е противоречиво. прави се... по време на демонстрацията привърженици на Сека Мелия са се опитали да преминат огражденията но а, трябва да се има предвид, че трябва във всеки един случай да се ам, зачита човешките права и разпоредбите от международното право. Господин а, и Декабра са, са колеги, които аз високо ценя, но ам, те говориха така, сяк, сякаш вече е започнала предизборната кампания, а не е тук подходящия момент да се започва нещо такова. Just a second colleagues, um, I'm going to say a couple of things until that... Ще кажа няколко неща, колеги. До преди няколко минути се справихме много добре. Темата е много щекотлива. Колегите бяха много дисциплинирани, е, избити в изказванията си. Комисията съвместно с координаторите реши да се обсъди тази тема. Процедурата е много ясна. Да, темата е щекотлива, съдържанието също последиците винаги ще са такива, че държа, а, членовете от съответната държава членка ще искат да се изкажат, ще има много желаещи. Ние а, сме зрели хора, знаем какво се случва тук. Нека да не правим изказвания, които да а, провокират други членове на комисията. А, имаме много силни послания, но нека да сме дисциплинирани. Нека да затворим списъка а, с изказващите се, защото трябва и да гласуваме. Колегите ще дойдат след малко да гласуват. Ам, има ясна процедура, по която водим дебата днес тук. Gracias, gracias, presidente. Следващия оратор, господин Андроя. Благодаря. Чухме някои изказвания, свързани с е, е, закон, е, който е успорван, защото се нарушава правото на сдружаване и изразяване на личното мнение, но в тази комисия се обсъжда тема, обсъжда се закон и аз не разбирам сега трябва ли да се отстрани правото на вдрушаване, правото на изразяване, трябва ли сега да не се отнеме това ам, право на нас като депутати, защото искаме тук да защитим закона. И така, господин председател, ще ви кажа защо съм дошъл тук. А, вие казахте, че не сте компетентен по въпроса, вие а, се доверявате на органите, които гарантират тези права, но кои органи трябва да гарантират тези права? Беше казано, освен това, че този закон е в ущърп на гражданите. Този закон не е опасен. Опасни са престъпниците. Опасни са тези, които нарушават законите. А самия закон не е опасен. Става въпрос да се а, зачитат правата на всички. За тази цел обаче някои права трябва да бъдат ограничени, за да бъдат гарантирани други. И има права, които имат примат – може би трябва да обсъдим и други въпроси, въпроса с санкциите и така нататък. Ясно е, че някои неща са недопустими. Важно е законът да зачита правата на всички граждани и това е постигнато с този закон. Съвсем наясно искам да кажа, че се опитвах да обясня какво е включено в тази петиция, че става въпрос за една щекотлива тема с специфично съдържание и е неизбежно депутати от светната държава членка да вземат участие в дискусията и ви призовах да сте дисциплинирани. Това е всичко, което исках да кажа. Господин Тюркас. Please go ahead please, again, two minutes if you can. Thank you. Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve. Yo comenzaría, si me lo permite, recordando el final de la intervención de la señora Albiol. Ще се опитам да бъда кратък. Госпожа Албиол каза нещо в крайното изказване, призовавайки Европейската комисия да каже това, което иска да чуе нейната политическа група. Госпожа Албиолс може би не е чула какво е казала комисията или пък не е разбрала какво имаше да каже комисията, тъй като комисията вече заяви, заяви ясно мнението си, че Европейската комисия няма правомощия да се занимава с тази сфера и че това е в правомощията на Испания в конкретния случай. И аз не разбирам защо понякога хората действат по подобен начин. Това е малко объркващо. Това, което каза колегите, е ясно. Ние разбираме за какво става дума. Колегата от Франция, от Комунистическата партия, Кристин, коментира нещо свързано с полицията. Аз искам да й напомня при пълното ми уважение, и се надявам тя да а, проявява уважение към представителите на ЕНП, защото всички имат право да се изказват в а, този парламент. А, Целта на този закон е да се гарантират в по-голяма степен правата на гражданите. Дават се гаранции в това отношение. Това е закон, който дава гаранции. Той не е закон, който запушва устата на когато и да било. Той не е против гражданите на нашата страна. Госпожа Барио. Благодаря, господин председател. Както каза колегата Карлос, въпросът за сигурността, който обсъждаме, съдържа всякакви гаранции. Какво означава това? Той иска да гарантира упражняването на свободите, но не свободите на малцина, а свободите на всички, тъй като Свободата приключва, когато не всички имат възможност да, да имат възможност да упражняват свободата. Свободата е на, на всички, на собствениците на магазини, които трябва да сложат штори на прозорците си, за да не допуснат щупването им по време на демонстрации. Това е закон за всички. Всеки има право да живее в безопасност и сигурност. Това не е закон на страха. Правителството на Испания отговаря за всички испански граждани. Именно тях се опитва да защити, да гарантира мирното съвместно съществуване. На лице са нужните юридически правни гаранции. Този закон позволява на всички да упражняват своите основни права и свободи, без да бъдат подложени на принуда от страна на лица, които проявяват насилие. онези, които твърдят, че им се нарушават правата, грешат. Това е политизирано. Това е закон, който беше нужен на Испания. И се радвам, че правителството го предложи. Моника Холмайер има думата. Разбирам, че трябва да обсъдим тази петиция тук, но като ам, слушам изказванията на колегите от ЕСИД, от Зелените или от ГУЕ, трябва да кажа, че когато комисията установява, че този закон е от компетенциите на ам, съответната държава членка, то тази петиция трябва да се обсъди на национално ниво. И има, а, разбира се, национални органи, към които могат да се обърнат гражданите, този закон не е, противоречи на европейското право. Това беше посочено и от Европейската комисия. Затова няма проблем да обсъдим тази тема тук, но ам, зададе се въпроса до каква степен трябва да се обсъждат 23 те законодателни предложения на румънското правителство, като се говори за неща, които трябва да бъдат изключени от наказателния кодекс. Трябва да се обсъждат нещата, които противоречат на общото законодателство а не да правим така, когато има петиции, да се поставят те на обсъждане точно преди да започне предизборната кампания в съответната държава членка. По този начин ще се урони доверието в Европейския парламент. Аз и имам доверие в заместник-председателя Тимерманс. Той заяви своята позиция по отношение на тези законодателни предложения в Румъния. Комисията е пазителка на договорите и за това аз се доверявам на изказването от страна на комисията и за това, че към такива въпроси се подхожда с много внимание. Трябва да подхождаме внимателно към въпроси за миграцията и сигурността, но трябва да стоим на страна от въпроси, които не ам, са свързани с общото законодателство. Благодаря, Барбара Спинели има думата. Благодаря ви, господин председателю. Бях малко смутена от това, което каза комисията и фактът, че Европейската комисия не разполага с правомощия да коментира този въпрос, тъй като е национален закон и няма право да се намесва. Има някои политически групи тук в нашата комисия, зелените, левицата, които протесту... протестираха но не само ние протестираме. Нью Йорк Таймс също протестираха. Те а, казаха, а, че този закон връща Испания във времената на Франко. Мария Кей а, прикани испанското правителство да а, отмени този закон. А, ООН изглежда са по-смели, отколкото Европейската комисия, която трябва да е пазител на договорите е, и на хартата за основните права. Благодаря, казва председателят. А, извинете, искам да дам думата отново на Европейската комисия за една минута. Благодаря много. Благодаря на всички депутати за изказванията по тази тема. Що се отнася до правото на демонстрация, както е поставен въпроса тук по време на тази дискусия. Свободата на изразяване и а, на демонстрация са основни права, заложени в хартата. Комисията е наясно и е готова да защитава тези права в рамките на своята компетентност, но към момента приложението на хартата а, се отнася към държавите членки при прилагането на европейското законодателство. Въпросите на сигурността за момента, за сега, са национална компетентност. Комисията отново иска да заяви, че сме убедени, че националните власти няма да допуснат нарушение на международно поетите ангажименти, що се отнася до спазване на правата на човека. Председателят, благодаря ви. С това приключваме по този въпрос от дневния ред. Сега трябва да преминем към гласуване. So we go straight to point 20. Но по-скоро ще минем към 27 точка Автоматизирам обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция, 28 точка по отношение на обмен на такива данни с Белгия и също обмен на такива данни в Полша. Това е във връзка с изпълнението на решението от Приум от представители, представител на съвета ще ни запознае с тези предложения. Благодаря ви, че ми давате възможност да представя от името на председателството на съвета трите предложения на съвета за автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция, Белгия и Полша. Трите държави членки са приложили още разпоредми по опазване на личните данни, заложени в съответните документи и решението на Прюм. Това са изискуеми условия при да се примени към автоматизиран обмен на данни и в частност на такива данни от пръстови отпечатъци. В решението, точка 20, се предвижда попълването на въпросник от държавите членки, както и посещение на място, за да се направи оценка. Докладите с оценка за трите държави членки бяха изготвени и отправени към съответната работна група. Общият доклад беше представен на съвета и заключението му беше, че трите държави членки цяло са изпълнили общите разпоредби за защита на личните данни, така както е посочено в глава 6 от решението. Генералният секретарят на съвета на 23 юли 2015 представи измене предложенията за изпълнение по отношение на тези три държави, консултациите с Европейския парламент са необходими съгласно практиката на съда. Съветът прикани парламента да даде своето становище в рамките на три месеца. Предвид на важността от укрепване на полицейското сътрудничество, за борба срещу тероризма и с трансграничната престъпност, съветът би бил признателен на Европейския парламент, ако представи становището си възможно най-скоро, за да може да се премине към окончателния етап за приемането на тези решения незабавно от страна на съвета. Благодаря ви. Ако няма коментари от страна на депутатите, ще разгледаме проекто доклада на 23 септември, крайния срок за изменение 29 на 12-13 октомври ще се разгледат измененията. На 26 октомври ще бъде гласуването в пленарен състав. Следващата точка, проекто доклада на господин Тимати Кърков. 30 точка. Представителя на, предста... на председателството, господин Борде, ще ни запознае с решението 2008-633 за визовата информационна система. След това докладчика от парламента ще вземе думата и ще ни запознае с доклада на парламента. Заповядайте. Съжалявам, че така бързо препускаме, е, но трябва да гласуваме след малко. Благодаря, господин председател. През 2008 година съвета прие решение за достъпа до визовата информационна система от страна на държави членки и е, от Европол, така нареченото решение ВИС. 18 член от това решение посочва, че влиза в сила документа от дата, която се определя от съвета, след като комисията информира съвета, че регламента ВИС от 2008 година влиза в сила и се прилага. Комисията подаде такава информация през 2013 година на съвета. Та е основа на 22 юли 2013 година съвета прие решение, с което определи датата за влизане в сила на решението а именно 1 септември 2013 година. На 16 април в 14.15 съда на Европейския съюз се произнесе, че съветът е трябвало да се допита до Европейския парламент по силата на, на 39 член, първа алинея от бивши от стария договор за Европейския съюз. Така че решението бе е, бе е, анулирано поради процедурна грешка. Не по, е, по материалната му страна. тъй като съветът трябва да изпълни необходимите мерки, за да се съобрази с съдебното решение, ново решение на съвета за влизане в сила на решението ВИС е изготвено и изпратено за консултация до Европейския парламент. Искам да подчертая, че решението не е свързано с е, същината, материалната е, част на решението ВИС или моделността вида достъп до, до ВИС. Всъщност е, текста е идентичен с този на анулираното. Просто е променен на датата на влизане в сила. Понеже визовата информационната система е много важна в борбата с тероризма и, и, и организираната престъпност, и, е, е, трябва да се избягва всякакви видове правни, правна несигурност. Затова съвета приканва Европейския парламент да излезе с становище в рамките на 3 месеца. Много ще е благодарен съвета, ако може максимално скоро, максимално скоро да, да изпрати решението си, становището си е, парламента, за да може да се пристъпи към влизане в сила, към приемане на решението без, без да се губи време. Тимати Къркоп е докладчик от наша страна. Заповядайте. Господин председател, аз съм свикнал да, да, да говоря бързо. Колегите трябва да го след малко. А, Решението е много важно. Благодаря на съвета за това, че ни запозна с темата. Наистина е важно да се приеме тая мерка максимално скоро. Нуждата за споделяне на информация между държавите членки е от голямо значение в борбата с тероризма и организираната престъпност. Използването на съществуващи мерки в Европейския съюз често се обсъжда в нашата парламентарна комисия, а това също дава възможност за оценка на съществуващите инструменти, така че комисията и съвета да могат да запълнят евентуални пропуски. Парламента при все това трябва да остава изцяло информ... пълно информиран. 22 септември е, е, е крайния срок за внасяне на изменения. 1 октомври се разглеждат изменения, на 14 октомври ще се гласува на пленарно заседание. Това е. е няма някакви спорни моменти. Това е съвсем накратко. Благодаря. Благодаря, Матика, за председателя. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. Благодаря ви, благодаря и на комисията. И така, драги колеги, е, кратко гласуване сега ще проведем. Моля да приготвите картите си за гласуване. Всички ли си носят картите, искам да проверя. Значи пристъпваме към гласуването. Проекто становище. Не, малко трябва да изчакаме. Проекта становището за решение на парламента и на съвета за мобилизирането на, на инструмента за вгъвкаво за временни мерки за Италия и Гърция. Петър Нидермюлер е докладчик. Гласуваме компромис А. Да изчакаме малко за да избежнем, за да избегнем жертви. Uh, не знам защо излиза, че аз вече съм се въздържал. Моля да не гласувате още, колеги. И така, гласуваме. Компромис А. И край на гласуването. Приема се. Втората част на компромиса сега. Гласувайте, моля. И края на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте целият документ. И край на гласуването. Приема се. Поздравления. Петър. Okay, colleagues, we now have a uh, a single vote on the oral question. И сега гласуване по устния въпрос. Антисемитизма, ислямофобията. Едно единствено гласуване, електронно е то, моля гласувайте. И край на гласуването. Приема се категорично. Благодаря, колеги, за съдействието. С това приключваме гласуването. Thank you very much. So you can sign it and we will table it for the final. So we can go on to item, is it 21? We're on 21. Don't go straight to 21. Oh, not 20, on... Um... No, this we just adopted. Colleagues, we have an important item point. колеги, остава още една важна точка, 31, така че моля, ако напускате залата, максимално бързо да го направите. Колеги, нямаме време, така че е, пристъпваме незабавно към 31 точка. Споразумение между Европейския съюз и САЩ относно защитата на личните данни, така нареченото рамково споразумение. Много важна и дълга точка е това, така че ако няма да участвате, е, моля да, да напуснете залата незабавно изпълняващия длъжността генерален директор на дирекция правосъдие ще говори с нас по тая тема. И запознаване с това, докъде са стигнали преговорите. Както знаете, от март 2011 година се водят преговори по споразуменията. Комисията обяви публично, че са приключили преговорите и че е парафирано споразумението. Е, Главният преговарящ от името на Европейския съюз ще ни запознае с това какво предстои. След това ще дам думата на Яна Албрехт, докладчика ни и докладчиците в Сянка. Значи, ще дам, като запазите тишина, ще дам думата на, на главния преговарящ. А вие като седнахте, всички млъкнаха. Вие готова ли сте? Добре, е, е, добре дошла. Да, трябва какво добаваш за да приветствам гостите. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. А, не бързи така за председател. Е, yes, I was just running. Тък му влизам. Винаги питам колегите, защо не закачваме с, с, с, с асансьора, те вика, защото бързаме. I'm very glad, honorable members, to be here with... Уважаеми дами и господа европейски депутати, много се радвам, че, че днес ще разговарям с вас. Юли месец мисля, че вече разговаряхме. Края или средата беше. Драги колеги, много е сложна тази тематика. Много ви моля, ако не проявявате интерес, пак да запазите е, тишина. С което ви дадох 30 секунди да си поемете дъх. Заповядайте. July, last... Така разговаряхме през юли последно, когато ви запознах е, с това докъде сме стигнали. И тогава казах, че темата, която още не е приключила, която не, не, преговорите, които не са приключили, са езиците. Миналата седмица в Люксембург до, до въпроса за, за езиковия въпрос не, не беше решен до миналата седмица в Люксембург. Решихме го най-после, след малко ще обясня как. Парафирахме споразумението в Люксембург миналата седмица. по време на срещата на, на, на, на върха на представители на правосъдните ведомства на Европейския съюз и САЩ. Доколкото разбирам, сте получили е, текста вчера. Парафирания текст. Преди да навляза в подробностите по, по последния кръг преговори, искам да ви кажа следното. Аз вече ви казах, че Парафирането отбелязва една много важна стъпка в защитата на, на данните на европейските граждани. За първи път ще разполагаме с трансатлантическа мярка за защита на, на личните данни, която да е приложима за всеки обмен на данни в областта на, на наказателното правоприлагане. това е споразумение, подчертавам, за защита на личните данни. За разлика от други споразумения в областта на, на, на обмена в е, полицейските и съдебните служби. Рамковото споразумение, за разлика от други споразумения, не опълномощава, не авторизира, не дава възможност за, е, за прехвърляне на данни, а се съсредоточава изключително върху правата и защитата на правата на, на физическите лица. Както вече сме казвали, правното основание за, за предаване, прехвърляне на, на данни са или двустранни споразумения, или, или местни национални закони и там се предвиждат или много слаби, или никакви изобщо разпоредби за защита на данните. От датата на влизане в сила рамковото споразумение ще допълни съществуващата правна основа, правно основание. Споразумение, които вече съществуват, ще бъдат допълнени с досега липсващите механизми за защита. И това е това е начинът по който рамковото споразумение ще укрепи вече съществуващите споразумения. Ще създаде също така един стандарт, под който не може да пада нивото на защита на личните данни. Това е много важна гаранция за бъдещето и, и сериозна стъпка от е, сегашното положение, при което трябва да се е, преговарят с е, средствата за защита на личните данни всеки път по-отделно. Така че това е, това е ползата, която ще донесе по отношение в бъдеще е, това споразумение. Смятам, че това са много важни елементи, които не бива да изпускаме от поглед, когато разглеждаме текста на, на споразумението и ползите от него за нашите граждани. Тия елементи са от значение и за въпроса за взаимодействието между рамковото споразумение и реформата в областта на, на защита на личните данни. Това е въпрос, който за вас е от голямо значение и то с пълно основание. В, по политическата, по извинете, политическата директивата за полицейското сътрудничество и с новото споразумение може да се предвижда пренос на лични данни само тогава, когато има инструмент като международно споразумение, както, споразумение, както обаче току-що ви напомних повечето от споразуменията сега не разполагат с такива защитни механизми. Допълващата функция на споразумението за това е огромно значение. Именно във връзка с тая роля на споразумението, по време на, на преговорите, през цялото време, комисията обръщаше много сериозно внимание на на хармонизирането на, на, на, на текста на рамковото споразумение и реформата в областта на, на защита на личните данни. Това е отразено във всички членове на, на тек на споразумението, което за първи път в областта, в историята на международното право, са залегнали всички стандарти на Европейския съюз за, за защита на личните данни неприкосновеност, сигурност, проследимост и така нататък. Предвиждат се защитни механизми, ограничения, задържане, запазване на данни, съхраняване на данни, обработка на данни. средства за административна и, и съдебна защита. Някои от членовете, като например този за, за оповестяване на нарушения на защитата на личните данни, всъщност дори изпреважват някои, някои елементи на, на реформата. С други думи, рамковото споразумение ще укрепи същината на, на общите изисквания и норми на, на правилата на Европейския съюз за защита на личните данни. Затова така настоявахме на тези въпроси. И с е, американските си колеги разгледахме този въпрос, както в материален план, така и, така и по отношение на конкретните формулировки. За това процеса е отне близо 4 години. Искам да добавя, че това е международен прецедент, който може да се използва и отвъд двустранните отношения между Европейския съюз и САЩ. Освен това, ролята на, на да, е, правилата, извинете, по рамковото споразумение не се свеждат единствено за преноса на данни. Те са свързани и, и с начина по който се обработват данните след като са пренесени в САЩ. Сега искам накратко да се спра на, на последната тема, която бе разискана по време на преговорите през лятото, а именно езиковата клауза. Както си спомняте, САЩ каза, че след като имаме 24 е, официални езика в Европейския съюз, би било твърде трудоемко, твърде ресурсоемко да, да се предвидят версии на всички езици. Това ще доведе до потенциални трудности при тълкуването, може да породи спорове. Защото така американската страна е изтъкна, че има непоследователен подход при предни подобни а, споразумения, понеже няма единно уеднаквено тълкуване на, на разпоредбите на различните езици. Споразумението засяга индивидуалните права и ще се изпълнява най-вече от е, правоохранителните членки на национално ниво. Така че както гражданите, така и националните компетентни органи трябва да са в състояние да, да трябва да, да могат да, да разполагат с текста на своя език. Обаче. Бе намерено решение, което гласи, че е, Споразумението ще се подпише на английски язик. Това е езика, на който се водеха преговорите. След подписването Европейския съюз ще създаде е, вариант на споразумението на всички останали е, официални езици. Като преводът може да се, може да се е, потвърди чрез е, дипломатически е, ноти. Е, английския вариант обаче ще има е, върховенство при евентуални спорове, защото това е езикът на преговорите, а това е стандартна практика в областта на международните споразумения. Това решение запазва възможността да има, оригина, има да има оригинален вариант на текста и след това той да бъде на разположение на всички официални езици. Сега обаче нека да видим какво ще става в бъдеще. Миналата седмица постигнахме споразумение в Люксембург, но изпратихме едно много ясно послание на Съединените Американски щати, че няма да пристъпим към подписване на споразумението преди проекта закона да бъде прият в Американския конгрес. Комисар Юрова също направи изявление по темата. В Люксембург бяхме информирани от нашите американски партньори, че Споразумението ще окаже въздействие върху законодателния процес, който води до приемането на законопроекта. Това ще стане през следващите месеци. Законодателството се приема в момента много добре в Американския конгрес и Американския сенат. По темата има публикации в американската преса, но аз ще ви помоля, ако може да използвате вашите контакти в Конгреса, за да подкрепите приемането на въпросния законопроект, който ще подобри сътрудничеството между правоприлагащите органи. След приемането на този законопроект, за първи път европейски граждани ще имат възможност да се възползват от един набор от правила в рамките на това споразумение и ще могат да знаят с какви права и задължения могат да се ползват, когато се споделят техните данни с правоприлагащи органи от Съединените щати. Има право на отказ до достъп, коригиране на данните и когато има незаконно оповесяване на техните данни, те могат всичко това да го отнесат към Американски съд. Същото се отнася и за американските граждани, които идват в Европейски съюз, но до сега това не беше така за европейски граждани, които отиват в Съединените щати. Това споразумение, когато бъде подписано, като се включи и е, закона за съдебна защита, ще допринесе за засилване на защитата на данните на европейските граждани, ще е, засили е, основните права, с които се ползват гражданите и ще улесни потока на преноса на данни между компетентните органи. Благодаря, че ми дадохте възможност редовно да ви информирам за ам, преговорите. Ще отговоря с удоволствие на вашите отговори и искам да ви благодаря за вашата подкрепа в хода на целия процес. Моля ви да се свържете с вашите колеги в Конгреса и да ги насърчите да дадат своя глас за а, закона за съдебната защита. Или Докладчика има думата. Благодаря, господин председател, Искам да благодаря на комисията, че ни представи тази важна тема. Благодаря на госпожа Миху за нейната работа и за това, че преговорите ам, стигнаха до своя край по рамковото споразумение. Не беше ясно по време на преговорите дали ще бъдат постигнати някои от нещата, които бяха постигнати в а, края на преговорите но поне имаше възможност да, да се говори за постигането на тези въпроси, които са много важни, като да речем съдебната защита за граждани, които не са американски граждани, като говорим и за други схеми за защита, като акта за защита на личната неприкосновеност и за и разпоредбите свързани с трансфера на данни между правоприлагащите органи. Ние имахме искания, които ви изпращахме редовно. Едното от тях беше свързано с съдебната защита. Повечето от исканията, които имахме, са обхванати от рамковото споразумение и трябва да кажа, че когато чета текста, виждам споразумение, което е, отбелязва значителен напредък по много въпроси. Въпреки това, не искам да предугаждам е, каква ще е оценката на Европейския парламент по това споразумение. Искам да чуя от докладчиците в сянка какво е тяхното мнение за изхода на преговорите и за самия текст. Аз смятам, че той е добър или по-скоро дошъл е удачния момент всички да се запознаят с текста. Трябва да се направи оценка на ползите от едно такова споразумение. Има две, две условия за приемането на такъв тип споразумение. Едното условие беше очертано и от вас, а именно Американския конгрес като наш партньор да приеме закона за съдебната защита или поне да се измени обхвата на акта за съдебната защита. Това е абсолютно предварително условие и можем да кажем, че без нещо такова споразумението няма да бъде прието от нас. Трябва да изпратим ясно послание към нашите партньори в Съединените щати, че това е нашето условие. Има и второ предварително условие, което ще формулирам сега. Но не мога аз сам да отговоря на въпроса, свързан с това условие. Не трябва да се прави компромис за съществуващото законодателство за защита на личните данни, законодателство, което е, съществува в Европейския съюз. Има много дебати за това дали ще бъдат зачетени тези разпоредби или не. Но допълнителни предпазни механизми трябва да бъдат заложени в това споразумение и в други подобни, когато говорим за трансфер на данни между Съединените щати и Европейския съюз. В качеството си на докладчик смятам, че за нас парламентаристите ще е най-добре официално да поискаме да използваме това време, защото разполагаме с него сега, тъй като Съединените щати трябва да изпълнят първото условие, да поискаме официално от нашата правна служба да анализира този въпрос. Ако този а, компромис, ако това споразумение, споразумение направи компромис с съществуващото законодателство, както вече казах, не ми хрумва сега на ума точната дума. Ам, трябва да кажа, че рамковото споразумение трябва да допълва вече съществуващите разпореди в тази област. Това е искане, което искам да отправя и към координаторите, за да могат те да, да, да ни дадат зелена светлина за подобно официално искане, което да отправим към правната служба. В крайна сметка важен и политическия въпрос, свързан с това дали споразумението води до повече ползи или ще нанесе вреда на нашите политически искания. Ако тези две предварителни условия са изпълнени, смятам, че няма да има някакви препятствия. Текста е ам, балансиран и за двете страни, без да има някакви допълнителни предимства. С споразумението ще а, има възможност да се обменят данни между двете, между ЕС и САЩ, като това ще става съгласно обвързващи разпоредби. Не трябва да забравяме и частния сектор. Ние следим за това какво се обсъжда по темата. Да видим дали комисията може да извърши преразглеждане или не в рамките на директивата за защитата на данните. Това е първата стъпка, но за момента това е което мога да кажа. Аз си запазвам възможността да взема отношение по споразумението като се имат предвид проучванията и оценките, които ще бъдат публикувани, както и искането, което да отправим към правната служба. Благодаря, Софи. Yes, thank you. Uh, well, first of all... Благодаря ви. Ние получихме документа с нощи, но ни трябва повече време, за да се запознаем с текста в по-големи подробности. Искам да започна със следното. Аз а, подкрепям искането на Янс да поискаме становището на правната служба. Както всички знаят, безброй пъти съм искала правен анализ от комисията за връзката между това споразумение и ам, разпоредбите, които приемаме в момента, свързани с неприкосновеността на личния живот. Беше ми даван многократно отговор, че тук става въпрос за конфиденциални документи, но гражданите на Европейския съюз имат право да се запознаят с тези документи. Защитите, които се предвижат, са на много по-низко ниво, отколкото в законодателството за защита на личните данни, което обсъждаме в момента и което ще приемем скоро. В същото време, ако е вярно това, което казва госпожа, госпожа Мишу, тук Просто става въпрос за запълване на дубките, които съществуват между ЕМЛАС, ем, разпоредбите за защита на личните данни и секторните споразумения. Това е добре, защото ако говорим за ниско ниво на защита, то поне е по-добро, отколкото никаква защита. Преди да гласуваме обаче текста, трябва да сме сигурни, че няма риск от това споразумението да вземе превес над директивата за защита на личните данни. Като чета текста, си мисля, ето, да си представим, че аз съм гражданин, имам оплакване и се обръщам към съда. На каква основа аз ще подам своя иск? възоснова на бъдеща директива за личните данни или възоснова на това споразумение. Ако има конфликт между тези два текста, кой от тях ще има примат? Необходим ни е много ясен отговор, защото ако нямаме отговор и приемем този текст и след това установим, че той има примат над директивата и регламента, то наистина ще ам, си имаме проблеми. Аз съм съгласна да поискаме официалното мнение на правната служба. Благодаря ви. Благодаря, Аксел. Äh, Благодаря ви за представянето на споразумението. Трябва да кажа, че аз съм доволен и успокоен, че сме стигнали до там, където сме стигнали. е, че се предвижда възможността за нас като европейски граждани да подаваме искове в американски съдилища. Относно оценката, малко съм по-въздържан, защото трябва да видим какво точно искат договорните партньори и тяхната воля трябва да бъде отразена надлежно в споразумението. Нямам нищо против правни анализи, но може би ам, да поискаме а, правно становище от Съда на Европейския съюз. Да, за някои това може да е от помощ, още веднъж да се направи анализ, но аз разбрах така. Това рамково споразумение ще допълни вече съществуващите споразумения за данните, за регистрационните данни на пасажерите и за защита на данните и така нататък. Ако не съм ви разбрал правилно, моля да внесете яснота. Имам и няколко допълнителни въпроси. В определението се казва парти, страни, по това споразумение са ЕС и САЩ. Дали тук се имат предвид правните субекти или държавите членки или държавите членки трябва да бъдат дефинирани допълнително, защото не са включени в тази дефиниция партии страна. Освен това, ако се посочи, както се посочва в член 19, граждани на Европейския съюз, за мен това означава всички хора, които живеят при нас и нямат гражданство в някои от държавите членки, не могат да се възползват от тези права, от които могат да се възползват и а, европейските граждани. Друг въпрос. Ако Съединените щати приложат. А, ако Съединените щати не приложи или не приеме своя закон, който трябва да бъде прият, какво ще случи с споразумението? Трябва да се преговаря на ново или какво? Това са моите въпроси и може би ам, днес да ни отговорите, а, но ако не можете, ще сме благодарни и за отговор на тези въпроси в последствие. Okay, Axel. Um, Timothy. Timothy. Не знам, в този списък си. Добре, благодаря. Говоряки като юрист, винаги се радвам да се дава възможност на юристите да печелят пари, като се иска мнението им но ние винаги имаме мнението на Софи Интфелд и това е много по-важно. Аз съм доволен от всичко това. Има въпросителна. Аксел преди малко се спря на това. Става дума за приемането на законодателство относно правната закрила на граждани на Европейския съюз. Бих искал да получа уверения какви доказателства имаме, че това ще действа, както каза Аксел. Ако нямаме това покритие, това е едно от основните неща в споразумението, според мен, тогава трябва да погледнем нещата с от друга светлина. И нека да видим как ще тръгнат нещата. Междувременно съм доволен от това, което виждам, разбира се, в очакване на становището на Софи. Мариан. Благодаря. Аз също искам да поздравя наближаващия край на огромната работа, която беше свършена по този въпрос. Време е да поискаме становище от правната служба. Надяваме се това да ни помогне да разберем нещата по-добре, за да гласуваме с чиста съвест. Но за сега аз не съм спокойна, когато разглеждам въпроса за правната защита не само на базата на това, което вече се е случило, но и какво може да се случи, ако всичко в Конгреса мине добре. В моята страна има, има доста постоянни но прибиваващи, които имат гарантирани права от националното законодателство, що се отнася от връзките ми с, а, с а, правоприлагащи други органи. Те са постоянно живеещи, постоянно прибиваващи членове на обществото ни, въпреки че не са пълноправни граждани. Но те не са и граждани на трета държава, те са без държава. Какво можем да им кажем в този случай? Когато има разпоредба, свързана с граждани на Европейския съюз, а според нашето законодателство тези хора са приравнени към граждани, те имат ясни права и задължения, с изключение на правото да гласуват по време на парламентарни избори. Как може да се разреши този въпрос? Какво е мнението ви? Благодаря, Мариан. Аз е, не, внимавах много, защото обсъщахме спешен въпрос, свързан с координаторите. Сега давам думата на Корнелия. Благодаря ти, Клод. Това е една много дълга история. Не знам колко години се занимавам вече с този въпрос. Хубаво е, че вече разполагаме с споразумение, но все още има въпроси, на които няма отговор. Правната или съдебната защита е важен въпрос. Какво се случва с граждани, които не са граждани на Европейския съюз или на Съединените щати. проблема с дискриминацията също трябва да бъде обсъден. Трябва да определим достатъчно време за обсъждането на тези въпроси, защото трябва да знаем какви ще са последиците и за останалите споразумения. Всички тези въпроси, за да бъдат изяснени, смятам, че е необходимо да поискам от правната служба да се занимаем за този въпрос, да поискаме и от Съда на Европейския съюз също да ам, разгледа споразумението и да каже дали то е съвместимо с другите споразумения и договори. Благодаря ви. Моника. Благодаря. Искам да отправя поздравления към преговарящите, защото преговорите са много сложни. Ако е необходимо становище на правната служба, няма проблем от наша страна. Правните аспекти трябва да бъдат изяснени много подробно, но да не се стигне до там, че петима юристи дадат пет различни становища. Комисията интензивно е проверила всички правни аспекти. Аз е, имам доверие в е, комисията и работата, която е свършила тя по това рамково споразумение. достатъчно дълго време се занимава комисията с всички аспекти. Извършени са достатъчно анализи. Относно графика имам въпроси. Как е, ще се подходи в бъдеще. Ако има ам, още въпроси, трябва да бъдат изяснени в кратък срок. Така както ам, са формулирани нещата сега, според мен са разумни. Текстът е изработен, изготвен много добре. М трябва да се дефинира много ясно понятието европейско законодателство. Относно въпроса за това как ще се подхожа към гражданите, които не са граждани на Европейския съюз, но пребивават на територията на Европейския съюз. Ами те могат да се възползват от споразуменията между страните, от които те произхождат, с Съединените щати. Има граждани от Венецуела, които живеят тук и ние а, не можем а, да поемем отговорност и за тези граждани, които са от а, трети страни. Те трябва да се а, възползват от споразуменията, сключени а, между САЩ и техните родни страни. Друг е въпросът с бежанците. Те са обхванати от други разпоредби. Те ем, се ползват със специална защита и се използват от е, правата, с които се ползват и европейските граждани. Поздравления за резултатите постигнати по време на преговорите, защото трябва да кажем, че Съединените щати не са най-безпроблемният партньор. Има обаче и други партньори, е, които са още по-проблемни които въобще не зачитат европейското законодателство. Но така или иначе ние преговаряме само с партньори, които зачитат наши, нашето европейско законодателство. Има още двама желаящи да се изкажат, но имаме много важно заседание на координаторите в 6 часа. Бригит, след това Софи. Ще бъда кратка. Имам някои допълнителни въпроси. когато отправяме моби към правната служба, би трябвало да можем да отправим въпросите. Да имаме възможност всеки да каже какви въпроси има към правната служба. Лично аз имам такива. Софи? Същото почти исках да кажа. Искам да се допълня нещо в параграфа, който започва признавайки, че съществуващо споразумение и прочее, прочее, това е в преамбюла. Тук трябва да има по-голямо изяснение. Аксел каза, че това споразумение ретроактивно ще се прилага към PNR споразуменията, TNTP и други не знае точно как трябва да се тълкува това, което е вписано в преембюла. Госпожа Гомес. Нямаше да стигнем до тук, ако нямаше натиск от страна на парламента и подкрепата, която парламентът ви оказа по време на преговорите. Прогресът, който беше постигнат, е огромен. Относно искането за правно становище, аз съм съгласна, за да се ясни нещата за всички. В Вашингтон преди няколко години ни посрещнаха с огромна съпротива. Сега от това, което имаме на масата, е невероятно постижение. Аз подкрепям изготвянето на правно становище. Поздравявам ви, госпожа Мишу, за свършената работа. Въпросът ми е за постоянно пребиваващите, как се третират те в законодателството ни. Относно приемането на закона от Конгреса, администрацията настоява за това има доста добри шансове а, този закон да бъде прият. Господин Морас, госпожо Мишо, имате думата. Ще се опитам да се спре на това, което беше поставено като въпроси и на направените коментари, доколкото е възможно. Исках е, да ви кажа, че натискът, който беше оказан от ваша страна като комисия, ни помогна да бъдем е, по-силни по време на преговорите. Не, че не сме силни иначе. Ние сме винаги много силни, както сме го забелязали. Но ние е, се съобразяваме с това, което искат институциите от нас, а именно постигането на резултати. Няколко депутати говориха за закона, който трябва да се приеме в САЩ. Това е предварително условие. Няма да има споразумение преди да бъде прият закона от Конгреса. Затова аз ви моля отново за подкрепа по този въпрос. Що се отнася до становището на правната служба, която искате да получите, аз нямам никакъв проблем, тъй като ние като екип водиш преговорите. Не можем да направим нито една стъпка, ако нямаме становището на правната служба. Аз също имам шанса да работя в моя екип с отлични юристи. И през последните години, откакто аз водя преговорите, но и дори преди това с моя предшественик, ние точка по точка сме разгледали всички аспекти. Това беше доста сложно и доста болезнено в някои случаи, как да се намери най-добрата формулировка, която да бъде вписана в текста. Относно вече сключените споразумения, бъдещи споразумения, например ПНР или споразумението за регистрационните данни на пътниците. Там се предвижда правна защита. Това е посочено. когато има гаранции, които не съществуват в сключени вече споразумения, някои от тях са прияти от този парламент, ще бъдат допълнени от тези елементи, които са включени в рамковото споразумение. Страните означават държави членки, иначе не можем да ползваме рамковото споразумение не можем да използваме двустранните споразумения тогава, когато има нужда от това съгласно разпоредбите. Отново искам да подчертая, че рамковото споразумение само по себе си не се нуждае от правно основание. Ще ви приведа обикновения пример, който давам. Ако моите данни бъдат, е, трябва да бъдат предадени на САЩ, те ще бъдат събрани и обработени на базата на националното ми законодателство и правата на европейск... Е, правилата на Европейския съюз. След това ще бъдат предадени на базата на рамковото споразумение. В е, споразумението сме предвидели някои допълнителни гаранции с САЩ. Това е допълнителна закрила към онова, за което споменах по-рано. Граждани на Европейския съюз. Бих искала да ви кажа, че това е един от въпросите, по който искахме да се постигнат известни отстъпки гражданите на Европейския съюз. Освен правната закрила, всички останали гаранции в споразумението се отнасят до всички. Но искам да обърна вниманието ви върху факта, че всички останали разпоредби в споразумението са значително подобрение. И следва да я си припомним къде се намирахме преди няколко години. Някои от вас подчертаха откъде сме тръгнали и докъде сме стигнали сега. Графиката за приемане на закона, не знам какъв ще бъде той, не ми е известно, но не беше казано и аз имам основание да вярвам, че това ще е така, че ще се ускори работата, тъй като се ползва от подкрепата и на двете партии. Напълно съм съгласна. И това е едно от основните ни притеснения с господин Албрехт. Ние трябва да обърнем внимание на това да не допуснем подкопаване на вътрешните норми за защита на личните данни, по които се работи. Надявам се да се доближите до нас. Вие казвате, че с това споразумение придаваме повече а, смисъл на това, което е записано като вътрешни правила. И ние сме удовлетворени от този факт. И в заключение, искам отново да ви благодаря и да ви кажа също нещо за работата, която свършихме по Сейф Harbor, както спомена господин Албрехт. Ние работим много заедно с САЩ по приключване на работата по Сейф Харбър. Както каза комисаря Юрова, когато беше направено изявлението за рамковото споразумение, ние вярваме, че скоро ще бъде финализирано и Сейф Харбър. Като основен преговарящ мога да ви уверя, и че по двете досиета, рамковото споразумение и Сейф Харбър – в областта на правоприлагането, нашата работа в търговската област по всяка препоръка, а 13 такива има в Сейф Харба, ние се ръководихме от принципа да се гарантира висока степен на защита на личните данни в Европейския съюз както и приемственост на защитата, когато данните на наши граждани се прехвърлят в САЩ. Това са принципите, които ни ръководеха. И отново искам накрая да ви благодаря за направените коментари, за подкрепата, за поставените въпроси. И очаквам на следващата ни среща, след изготвянето на вашето становище, тогава ще се видим отново. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Мишу. Ако няма окончателни бележки от докладчика, приключваме по този въпрос. Благодаря ви, колеги, за участието. Имате ли въпроси по точка разни? Следващото ни заседание е на 22 септември. Сега продължаваме с заседание на координаторите. Трябваше да започнем в 18 часа, малко се забавихме. и след малко ще започнем с заседанието на координаторите.